Те се състои веднага след доклада на господин Лайнен. Това е малка промяна в нашия дневен ред за днес. Дневният ред е одобрен. Сега преминаваме към първа точка от дневния ред. Изявление на председателя на Европейския парламент – по масовите депортации от прибалтийските държави през 1941 година. След това ще имаме кратък дебат. Ще се изкажат представители от политическите групи и те ще се изкажат с важни изявления. Дами и господа, уважаеми колеги, този месец отбелязваме 70 годишнинат от масовите депортации, извършени от властите на Съветския съюз от териториите, окупирани от 1940 година. Тези депортации от балтийските държави целяха основно да бъде унищожен социално-економически и интелектуален елит тези държави. Също така целта е било да бъдат ликвидирани у нези хора, които са били независими от господстващата в Съветския съюз идеология. Длъжни сме да отдадем дължимото на хилядите жертви и трябва категорично да заклемим тоталитарната система в Съветския съюз. Страданията на народите на балтийските държави и им вдъхнаха сили и увереност, които в крайна сметка доведоха до тяхното членство в единна Европа. Освен това, на 22 юни ние също така ще отбелязваме нападението на Хитлер срещу Съветския съюз, което означава, че старите съюзи бяха се разпаднали по този начин. Това са неща, които трябва да помним в Европа. Това е особено важно за нас, тъй като ние имаме сред нас колеги от Литва, Латвия, Естония. Това недвусмислено доказва, че Европа е минала през трудни времена, времена на огромни страдания и напрежения. А сега ние се радваме, че тези три държави са представени тук сред нас в тази зала. Бих искал да помоля представителите на политически групи да излязат с изявления. Благодаря, господин председател, за вашите думи на солидарност. Преди 70 години, когато около 50 000 граждани на Литва, Латвия и Естония бяха брутално изселени от своите домове в СССР, се случи нещо ужасно. 50 хиляди човека спрямо общо 5 милиона и половина население в тези страни. Ако направим една съпоставка с населението на Великобритания, ще видим, че това биха били 432 000 души в Великобритания и 335 000 във Франция. За щастие това не се случи. През 1941 година СССР реши да прочисти трите балтийски страни от а, интелектуалния им елит, тези хора бяха транспортирани в Сибир, бяха подложени на глад, принудителен труд, на мъчения. Мъжете бяха разделени от своите семейства, бяха закарани в трудови лагери, много от тях загинаха там. В а, много градове 80% от населението а, загина. това насилие доведе до сериозни психологически травми за населението, доведе до налагане на самоцензура, до пасивност, до потиснати емоции и до усещането, че никога не може да има е, справедливост. Ако трябва да цитираме Сергей Ковалев, носител на наградата Сахаров, тези действия бяха престъпления срещу човечеството. Затова отбелязването на тази 70-та годишнина на депортирането е отбелязване на разбирането, че миналото на хората е и наше минало. Това престъпление срещу човечеството трябва да стане неразделна част от общата ни европейска история. Колеги, искам да ви благодаря за вниманието, за солидарността спрямо нациите на балтийските държави. Те търсеха нещо подобно толкова години. E, благодаря ви. Сега господин Хане Свобода от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги е, от Балтийските държави, уважаеми колега Келъм. Е, днес ние възпоменаваме е, с особено внимание масовите депортации от Балтийските държави. Това са едни от най-мрачните събития в европейската история. През изминалото столетие с право бива наричано десетилетието на депортациите. Днес ние си спомняме за тези а, дела. Те са част от а, нашите занимания с сталинизма и съветската история. днешна Русия не бива да разбира нашия акт не като о, нападение срещу тях, а, а като о, опит да разберем историята на другите европейски държави като съвкупност от светлина и сенки. Можем да дадем и други примери. Например, изгонването на арменците от Турция, така наречения обмен на хора между Гърция и Турция, депортациите, извършени от нацистите и от комунистическия режим на Съветския съюз, депортациите след Втората световна война също също оставиха дълбоки рани в Европа, също така и депортациите по време на войната в Югославия. Много от колониалните войни също бяха свързани с масови депортации. Има много мними мотиви за тези депортации, но ние трябва да видим кои са виновните и да ги накажем, ако това е възможно, както се надяваме това да бъде възможно с случая Младич. Ние изразяваме нашата солидарност с балтийските е, държави и заявяваме, че европейски процес на обединение все още не е завършил. Е, това е наша историческа задача, е, която ние дължим не само на себе си, но и на жертвите на тези депортации. Е, много политици от източната и западната част на Европа работят по този процес. Нека да си спомним за декларацията от Данск, е, подписана от полски германските президенти. Днес още сме свидетели на такива депортации, например изгонването на ромите или връщането на бежанците обратно в държавите от Северна Африка. Трябва да преодолеем нашия тесногръд национализъм, ако желаем да постигнем една наистина обединена Европа. Е, ние се прекланяме пред жертвите на депортациите, е, но също така заявяваме, че обединението на Европа е единствения път за преодоляване на противоречията от миналото. Никога не бива да забравяме за последиците от Втората световна война. Те продължават да бъдат в сила и с тях може да се справим единствено в на Европа. Благодаря. Благодаря ви. Господин Донскис, от името на АЛДЕ. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Депортациите от прибалтийските държави през 1941 година наистина беше едно от най-трагичните събития през 20 век. Това беше огромен удар за Латвия, Литва, Естония, за цивилизования живот там. Тези депортации изолираха тези държави за половин век. Тази изолация беше прекратена едва през 1990 година, когато започнахме да говорим за истински проби в историята на прибалтийските държави. Но едва през 2004 година, когато тези държави се присъединиха към Европейския съюз, Наистина това беше поврат в историята на Балтийските държави. Най-прогресивните представители на тези народи бяха депортирани. И това беше една естествена характеристика на политиката на Сталин, а именно да лишава народите от най-добрите им представители. Сега това вече е история. И днес можем само да отбележим факта, че се навършва 70-та годишнина от извършването на тези депортации и че отбелязването на този факт ще върне историческата памет на Европа в още по-голяма степен. Председателя, благодаря ви. Господин Жиле. Благодаря, господин председател. Въпреки, че депортацията на населението като на Балтийските държави през юни 1941 е, година, както и на 25 март 1949 година, беше голямо унижение. Е, трябва да кажем, че е, гражданското общество все още не зна напълно за мащабите на тези събития. Режима на Хитлер беше заклемен, но геноцида на сталинския режим в някои политически кръгове все още се счита за нещо, което просто не трябва да се споменава и не трябва да бъде оценявано. Тези събития повлияха много лошо на психологията на балтийските народи, както казваш Солженицин, това доведе до подкопаването на моралните стандарти на балтийските народи. Защо моята страна все още трябва да слуша московската версия на тази история? Казва се, че не е имало балтийска окупация, не е имало пакта е, между Рибентроп и Молотов, който доведе до тази окупация през 1940 година. Защо все още трябва да слушаме тези истории, според които ние сме били е, освободени от тези, е, които са се борили за нашите интереси? Моля Европейската комисия да положи максимални усилия, за да се направи разследване на тези престъпления, за да може всички тези тоталитарни престъпления да бъдат заклеймени. Благодаря. Господин Франц Обермайер. Danke, Herr Präsident. Благодаря, господин председател. В пакта за ненападение между Германия и Съветския съюз, Сталин и Хитлер а, записват своите интереси относно а, балтийските държави, страните от Централна а, Европа. А, планира се депортацията на елит от Балтийските републики в нощта от 13 към 14 юни. Без всякакво предупреждение а, хиляди души са извадени от техните жилища. 14 юни в Естония е национален празник за възпоменание на жертвите, ден на траур, което означава, че това е, е ден, в който Естония отбелязва не само преклонението към своите жертви, но и това колко е важна нейната независимост. Благодаря Приключваме дебата по тази точка. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Лайнен Европейски економически сметки за околната среда. Бих искал да дам думата на докладчика, господин Лайнен. Ja, Herr Präsident, Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, днес ние ще дебатираме, утре ще гласуваме.